Тази препоръка се приема, в противен случай се гласува. Като препоръките могат да се намерят на пленарна на веб страницата на парламента. Сега преминаваме към дневния ред. Проекта за дневен ред беше оповестен. Вие всички разполагате с този дневен ред. След консултации с политическите групи бих искал да направя следното предложение за промяна в сряда доклада на господин Игнацио Корао за автоматизирания обмен на данни трябва да се добави към гласуването в сряда. Има ли възражения? Ако не, промяната се приема. Също за сряда групата на НС поиска гласуването на доклада на госпожа Хюбнери Перейра за състава на Европейския парламент да бъде отложен за четвъртък 8 февруари или за мартинското заседание, за да може колегите да присъстват на погребението на колегата Феран. Сега давам думата на господин Никола Б. от името на тази група. Благодаря, господин председател. Благодаря и за вашите думи, които подчетоха нашия колега Едуар Феран. Трябва да кажа, че вашите думи много ни развълнуваха. Чувстваме се много близки и до неговата вдовица и деца. Освен това, почетохме колегата ни с едноминутно мълчание. Наистина, ние поискахме промяна в дневния ред, защото първоначално ние щяхме да гласуваме доклада Хюбнер Перейра в сряда. Това е доклад за състава на Европейския парламент след започването на новия мандат. Но ние бихме искали, особено като се има предвид колко са противоречиви нашите гледища по тази тема, а и факта, че много от нас ще отсъстват, за да могат да присъстват на погребението в Париж на колегата Феран, е по-добре да отложим гласуването. Разбира се, ние разчитаме на вашето разбиране, като отправяме това искане. А за господин Чернецки трябва да кажа, че ние не се присъединяваме към отправените от него думи, но наистина виждаме, че тук се започна една много ожесточена полемика. В крайна време всичко опира и до нашите права. Бюрото взима решение срещу господин Чернецки, но това всъщност е в разрез с нашите права и демокрацията. Демокрацията означава да се зачита мнението на мнозинството, а това решение беше взето с мнозинство. Освен това, предстоящото гласуване ще бъде тайно, всеки може да реши по съвест. Кой е против искането на господин Бей? Позицията на парламента беше много ясна. Разбира се, че за нас кончината на господин Фера е много тъжен факт. Но сега ние трябва да разгледаме два много важни доклада, по които дълго сме е, работили и тук парламента трябва да заяви ясно своята позиция и да гласува. Затова групата на социалистите и демократите не е съгласна да се отложи гласуването в сряда. Ние трябва да гласуваме в сряда. Всяко закъснение би било голяма грешка. Парламента трябва ясно да заяви позицията си преди срещата на лидерите на същата тема. Много ни е мъчно за кончината на нашия колега, но ние не смятаме, че поради това трябва да отложим гласуването по толкова важен доклад. Добре, в такъв случай нека да гласуваме и тъй искането е за отлагане на гласуването от сряда в четвъртък или да отложим за мартинската пленарна сесия. Това е доклада на колегите Хюбнер и Берейра е, за състава на Европейския парламент, но нашите колеги по това време искат да присъстват на погребението на колегата Феран за, против, въздържали се и тъй няма да има промени в дневния ред. Passiamo ora alla relazione dell'onorevole sulla relazione annuale della... Сега преминаваме към доклада Фернандес, годишния доклад на Европейската Централна банка. Бих искал да кажа добре дошъл на председателя на банката, господин Марио Драги. Ще му дам думата, разбира се, но преди това ще помоля колегите, които излизат от залата, да го направят бързичко.